Good morning to all of you. Please take your seats. Моля, заемете местата си. Трябва да започнем. we are already in a time. Вече изоставаме с времето. Ам, не трябваше да се забавяме, но имахме разгорещена дискусия за изслушванията за следващата година, така че ако обичате, когато се изказвате, да сте кратки и конкретни по същество защото се намираме в доста трудна ситуация тази сутрин. Добро утро ви пожелавам, радвам се, че ви виждам. Одобрявате ли ем, дневния ред? Имате ли някакви предложения? Няма. Добре. Дневният ред е прият. Съобщенията ще ги направя по-късно. По точка разни има ли нещо да добавите? по сроковете? Не. Ще ви дам информация, а, свързана с, заседанието на координаторите. Има специален доклад за работата на омбудсмана. Координаторите решиха да поискат разрешение за изготвянето на доклад, да поканят и Либе да участва. Това е доклад по Фронтекс. Е, специална процедура се предвижда за а, изчистването на петициите, които все още не са затворени. Процедурата беше одобрена. изборът на Европейски омбудсман има решение да се изпрати писмо до председателят Мартин Шулц и дек, е, гласуването да се проведе през декември, тъй като има само един кандидат. Това е. След това проведохме дълга дискусия а, за а, планирането на изслушванията в комисията. А, беше засегната и темата за интернет портала. Бяха взехти някои решения по време на заседанието на координаторите. Сега да преминем към петициите за обсъждане в комисия. Господин Мариас, моля имате думата. Кирия Проедре, Адълфи. Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Относно изслушванията за 2015 година, които трябва да бъдат проведени, има две предложения, които бяха направени. Едното предложение е свързано с изслушване на тема репарациите от войната. Гърция, Полша, Италия са заинтересовани от тази тема. По време на заседанието на координаторите засегнахме тази тема. Има и предложение, което беше направено за обсъждане на темата за самолетната катастрофа в Смоленск. Обсъдихме и тази тема, но не сме съгласни с взетото решение. Искаме комисията, цялата комисия да гласува, така че всеки член да може да гласува. Госпожо председател, ние сме на мнение, че е, вие трябва да ни да дадете думата за да можем да изложим нашата позиция по направените предложения. Цялата комисия трябва да гласува по тази така важна тема изплащането на, на репарация от страна на Германия е тема, която засяга Гърция, Полша и Италия до голяма степен. Ето защо ние искаме да се проведе гласуване, така че всеки да поеме своята отговорност. Искаме комисията да обсъди предложенията и да гласува. Това са двете теми изплащането на репарациите и самолетната катастрофа от Смоленск. Господин Мариес. Това беше точка от дневния ред на координаторите и ние сме взели вече решение как да процедираме с изслушванията. Сега давам думата на Магрета. Съвсем накратко. Господин Мариес, вие кажете, че трябва да се гласува мигновено. Не всички обаче бяха подготвени да вземат а, е, това решение. Ние поискахме да има писмена а, процедура, да има отлагане. Вие не бяхте съгласен. Ако настоявате, оставете ме да довърша. Не искам да съм неучтива, но ако продължавате да настоявате, ще бъде отхвърлено вашето предложение. Нека а, да имаме повече време, за да се запознаем с темата и след това да гласуваме. Моля ви, оставете ни да продължим напред. Ако настоявате, ние ще отхвърлим вашето предложение чрез гласуване. Председателката. Нека по-плавно да преминем по-нататък. Казвам, решихме да има изслушване на тема Европейската гражданска инициатива. На второ място решихме да изп... ние е, решихме да изпратим искане за провеждане на изслушвания като едното е свързано с правото на подаване на петиция и следващото е с втората фаза на предоставянето на информация. Аз ви казвам отново, нямаше мнозинство за вашето предложение, затова решихме да отложим предложението на СИД и вашето предложение така че да бъдат обсъдени по време на следващото заседание, когато обсъждаме изслушванията за втората част на 2015 година. Вие не бяхте съгласен, но аз ви, даду, но аз ви давам думата да а, кажете каквото искате да кажете. Моята позиция е ясна. Аз поисках по време на заседанието на координаторите днес да не се взима решение, така че всички предложения да могат да бъдат разгледани. Това беше предложението ми от самото начало. Координаторите искаха обаче да се вземе решение за това какво ще се случи през следващото полугодие. Така че има решение от страна на координаторите и аз не съм съгласен с него. И сега а, отново казвате нещо друго. Предложението ми е отхвърлено и а, ще бъде разгледано през второто полугодие. Това е друго решение вече. Ако ми кажете, че през второто полугодие ще обсъждаме тази възможност за включването на двете теми и за репарациите за Смоленск, Смоленск аз ще съм доволен, ако това е през второто полугодие, няма проблем. Но по време на седент на координаторите моето предложение беше отхвърлено и за това исках комисията да гласува. Ако предложението за репарациите и Смоленск а, бъде разгледано през второто полугодие, аз нямам нищо против. Това беше моето намерение още в самото начало. И това е и решението, което взехме. Може би сте бил прекалено развълнуван, за да го разберете. Може ще погледне, ако погледнете а, е, протокола, ще видите, че с мнозинство решихте срещу моето предложение. Сега изведнъж решавате, че моето предложение ще бъде а, е, обсъждано през второто полугодие на 2015 година. Заедно с предложенията на социалистите, които получихме едва тази сутрин. Знам какво трябва да направя, ще напиша на писмото, което трябва да се изпрати по този въпрос. Сега, ако можем да минем нататък. И, започ... и се занимаем с петициите, които трябва да обсъждаме днес. Не, извинявайте, обърках се. Доклада за годишния доклад за работата на омбудсмана през 2013 година, господин Ванесян. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Докладът на госпожа Райли е много добър. Имах възможност да го разгледам пред, преди една-две седмици. Работата е много добра. Този, този доклад представлява съчетание от отчет за работата на два омбудсмана, господин Диамандурус, който приключи работата си миналата година и госпожа Орайли, която започна пое работата след него. Като е, опитен национален омбудсман, тя е започнала работата си е, много ефективно от самото начало. През септември имахме възможност да чуем нейните, нейния годишен доклад. Аз имах възможност да я поздравя, защото от доклада проличава нейната достъпност. Ролята на Европейският омбудсман е да се занимава с тревогите на гражданите и да помогне за връзка между гражданите и европейските институции. И надявам се, че нашата комисия допринася за това. Още сега искам да спомена не, още нещо. Нещо, което се нарича добра администрация в практически план. Но искам да повдигна въпроса за превода на този документ. Иска ми се той да бъде преведен на всички езици, за да могат всички депутати да се възползват от него. Сега за сега този доклад е само на английски. Разглеждането на проекта становището ще се състои на 11 ноември. Ще гласуваме, надявам се, в комисия в началото на декември, а в пленарна зала през януари. Знам, че тези дати са амбициозни, но този работен документ е вече на разположение на всички и се надявам, че ще можем да сътрудничим, да работим заедно, за да осъществим този амбициозен график. Искам да кажа също така, че аз съм готов да приема всякакви идеи, всякакви предложения, готов съм да работя с всички. Надявам се, че работата по тази тема ще продължи в дух на приятелско сътрудничество и ще ни даде възможност да усъвършенстваме още повече съществуващите вече добри практики. Благодаря. Благодаря за вашата работа. Тя не е малка. Укрепването на връзките между Европейския парламент и Европейския омбудсман е много важно за европейските граждани. Надявам се, ще се вдъхновим, вдъхновим всички от вашата работа, за да работим по този начин и в бъдеще. Кой иска думата? Господин Смеци. Добро утро, аз съм докладчик в сянка от групата на социалистите и демократите за този. Искам да поздравя господин Валенса за добрия доклад и очаквам да продължа работа с него и с другите докладчици в сянка и по-нататък. Докладът е много добър, но бих искал бих се искала. Успях да го прочета, макар да ни бе даден едва вчера. А, така че трябваше да работя до полунощ. Но от първият а, вариант, който прочетах, а, виждам, че някои от а, параграфите трябва така да се оплътнят. Накратко ще кажа за какво става дума. трябва да се знае, че тази година омбудсмана е контактувал с повече хора от когато и да било и е разгледал над 400 случая. Но това се дължи и на опитът на Мери Орайли, макар тя да е, заема този пост от по-малко от година. Но от друга страна поступили са и много по-малко искания от страна на гражданите и бих искала да зная защо е така. Дали защото техните а, искания са се оказали недопустими или поначало техният брой е бил по-малък. Бихме искали омбудсмана да ни каже на какво се дължи това намаляване може би гражданите нямат достатъчно информация за това как да се обръщат към омбудсмана. Защото необходимо е омбудсмана да бъде в постоянен контакт с гражданите. 64% от жалбите са срещу комисията и само 3% срещу Европейския парламент. Трябва да видим защо е така. вероятно тук има някакъв проблем. И повечето от жалбите са срещу лоша, недобра администрация или липса на прозрачност. Е, тоест, тези слабости са на лице. С, почти съм приключила, само искам да кажа нещо и за Frontex. Frontex изглежда организация, към която са отправени 20 или повече процента от оплакванията. Трябва да видим защо е така. И последно, става дума за нещо, което засяга всички ни. Значи ще продължа много внимателно да следа тази въпрос. Надявам се да работя с, и по-нататък с Годин Валеца и с другите докладчици в Сянка. Thank you very much, Margareta. It's not me who's uh, uh, the shadow, but just say that. Благодаря на докладчика в Сянка. Както споменах и на заседанието на координаторите, мисля, че целият парламент а, трябва така малко по-добре да познава работата на нашия омбудсман. Може би трябва да поканим всички, разбира се, изслушванията са публични, но последният път, е, след нейният избор, е, нямаше така някакси официално не, приемане, е, отбелязване на това, че тя беше заела този пост. Необходимо е да го отбележим по-ярко. Господин Мариас. Като докладчик в сянка, ще кажа, че и аз съм готов да работя с господин Валенса. И съм сигурен, че в крайна сметка ще изготвим много добър доклад. Имах възможност да хвърля поглед на доклада. Той получи го в 8 часа вечерта с нощи. Необходимо ми е повече време, за да имам така по-ясно становище по него. Но като го прегледах набързо, трябва да кажа, че ми се струва много добре балансиран доклад, е, който ще ни помогне да направим съответните заключения и да спомогнем за по-нататъчното усъвършенстване на работата на омбудсмана. И това е нашата задача. Вероятно, когато се запозная с доклада в подробности, ще внеса някои други предложения за изменение. Сега нещо за Фронтекс. Въпросът е много сериозен. Има голям брой оплаквания от работата на Фронтекс. Разбира се, Фронтекс има задача да пази нашите граници. Той е също така работи с бежанци и с незаконни емигранти. Но неговата работа е нещо, което би трябвало да се разгледа. Втория въпрос е за неинституционната дейност на тройката. Нещо, за което госпожа Райли е сезирана. Имаме един орган де-факто, тройката, която представлява е, комбинация от две институции ЕЦБ и Европейската комисия. Нещо, което не е официален орган на Европейския съюз и не подлежи на надзор, така както други органи на Европейския съюз. И ако тази тройка нарушава човеш, правата на човека или се, нейното поведение е неприемливо, няма кой да го установи. разбирам, че съществуват проблеми и с комисията, и с Европейската централна банка, като участници в работата на тройката. Тяхната работа в тройката противоречи на някои европейски закони. ЕЦБ е кредитор на някои страни членки, а но същевременно е и консултант на тройката. Тоест, несъмнено тук съществува конфликт на интереси. А това е въпрос, който се струва да бъде разгледан. вероятно той ще бъде разгледан от докладчикът, а сега само го отбелязвам. Когато се срещнахме с омбудсмана преди няколко седмици, тя също каза, че знае значението на тези въпроси. Очакваме той да бъде застъпен в доклада. Не виждам други. А не, искат да се изкаже и Леонора. Искам само да кажа следното. Докладчикът а, в сянка на Европа за свобода и демокрация. Не беше официално назначен, но сега искам да кажа, че съм готова да работя с останалите докладчици в сянка. Бетрис. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Валеца за тази, този първи вариант на доклада. Смятам, че трябва да покажем не само на европейските институции, но и на гражданите, на Европа, че ние сме двете страни на една и съща, един същи медал и а, считам, че най-важното в работата на омбудсмана е прозрачността. Имаме проблеми с а, миграцията, с а, други въпроси. А, по тях а, работят експерти, но ние, а, така да се каже, осъществяваме един външен поглед върху институциите, в институциите за европейските граждани с помощта на омбудсмана. И за това, като казвам, че подкрепяме доклада, ще кажа, че не сме решили официално още кой ще бъде докладчик сянка от нашата група, но почти съм сигурен, че ще съм аз. И накрая ще кажа, че напълно подкрепям предложението на Маргарита. Трябва по някакъв по-официален начин да приемем встъпването в длъжност на омбудсмана на следващата пленарна сесия, защото тя, омбудсмана, олицетворява правото на гражданите да се оплакват. Имате думата пак, докладчикът. Благодаря на всички за вашето участие в тази дискусия. Трябва да се подчертае, че това е доклад за 2013, дейността през 2013 година. Не трябва да забравяме това и не трябва да излизаме от рамките на този времеви период. Ще гласуваме по доклада през началото на следващата година когато вече и 2014 година ще е изтекла. Затова нека се придържаме към главните пунктове, набелязани от омбудсмана в нейния доклад. Много важен е, разбира се, въпроса за прозрачността и достъпността на омбудсмана. Ако работата в това отношение може да се подобри, това непременно трябва да се направи омбудсмана вече е направил немалко в това отношение и може да се ползваме от нейния опит и за, в работата на нашата комисия, според мен. това ще бъде от полза за всички депутати. Колкото до Frontex, въпросът е много важен, но искам да ви напомня, че има специален доклад на Европейският омбудсман именно по този въпрос. Той е в рамките на правомощията на, не само на нашата комисия, но и на комисията по гражданските свободи, Либе. Значи, това е въпрос, който ще се разглежда и не само тук, а и другаде, в така по-голяма широта. Колкото добро е на оплакванията до омбудсмена, това е важен въпрос. Когато омбудсмана представи своя доклад, този въпрос бе отчетен. Видяхме е, какви подобрения тя е внесла в работата на омбудсмана в сравнение с своя предшественик – но това е въпрос, който се струва да се разгледа, включително и от нашата комисия. В скоро време ще се срещна отново с госпожа Орайли и знам, че този доклад може да се подобри още повече и ще продължа да работя за това. Благодаря. Сега да ви кажа само какъв е графикът под, на този доклад. Всички езикови версии трябва да бъдат на разположение на 28 октомври. На 11 ноември ще разгледаме проекто докладът. На 12 ноември е срокът за внасяне на изменения. Ще гласуваме в комисия на 2 декември, а в пленарна зала през януари. Прочетете доклада внимателно, направете измененията, предложения за изменения, които смятате за необходими и съм сигурна, че те ще бъдат приети добронамерено и разгледани внимателно. Сега тук има и представители на Европейската комисия и минаваме към седма точка от дневния ред. Това е петиция 0873 от 2013 година от Янис Дарас от името на Асоциацията на спортните журналисти. И а, по отношение на кредитационните такси, които те трябва да плащат в Европа. Вносителят е тук. А, мисля, че и господин Дейвид Нов е тук, а също и Жан Пол Сава. И тъй като сега и тримата сте тук, давам ви думата, но не повече от две минути за всеки. Заповядайте, господин Дарас. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, като председател на а АИПС Европа, Международната асоциация на спортните журналисти, която има 55 000 професионални журналисти като членове, професионални журналисти в областта на спортните медии, които работят 365 дни в годината в трудни условия. Бих искал да ви благодаря за вашата покана. През последната година европейските федерации и организации започват да изготвят свои собствени списъци с медийни и журналисти медии журналисти, като се опитват да контролират начина по който се а, протича информацията. Ние се борим с това като журналисти заради а, пр, а, свободата на медиите, на второ място заради правото на информация на европейските граждани и на трето място за равнопоставените правила по отношение на конкуренцията и а, търговията. Ние, като европейски граждани, трябва да се борим за правата на спортните журналисти. Има различни регламенти и директиви на Европейския съюз. Ако те не са достатъчно добри, добри трябва да изготвим други. Що се отнася за плащаните от журналистите агредиционни такси, те не винаги са познати преди или след самите спортни събития. Според законодателството, което съществува в момента, не можем да приемем такава произволна дейност и такива произволни решения, които се взимат от различни клубове или организации, конфедерации, които решават коя радиовръзка или телевизионна мрежа ще може да излъчва нещо или не. Сега искам да дам думата на Дейвид Нарт, член на АИПС Европа и изпълнителния комитет а, и председателя на, и председател на Белгийската асоциация и Жан-Пол Савар – които също а, работят в тази трудна ситуация. Благодаря, казва председателката на Грецки. И сега давам думата на господин Нерт. Да, ще дам някои примери за това на какви а, трудности сме се натъквали, например, в случая с матча между Манчестър Юнайтед и Олимпик Марсилия. А, в а, първата част нямаше а, е, заплащане, но след това Манчестър Юнайтед искаха 26 000 евро за всеки, който иска да докладва за а, е, състоящата се футболна среща. Няма как едно радио да заплати подобна такса. А, е, Франция отхвърли тази възможност. Прос, а, уе, според УЕФА би трябвало да има ни, минимум двама а, отразяващи един матч а, от, като радиоотразяване. През август 4000 а, евро трябваше да се платят в Румъния за един плейоф, който дори не беше излъчен. Един местен клуб може да номинира собствените си радио а, отразяващи а, за съответната футболна среща. В случая на Испания а, имаше поискани 17 милиона евро. Така че а, по този начин а, наистина са нечестни а, обстоятелствата. По принцип, наистина, когато радията излъчват подобни а, събития, те а, получават повече реклама и така генерират а, приходи, но все пак не е нормално това. 2000, 250 000 евро а, бяха тиражирани във връзка с обиколката на Италия. А, благодаря много. И сега господин Жан Пол Савар има думата. Госпожо председател, всичко това е само за спорта. Но ние смятаме, че информацията за спорта трябва да бъде защитена така, както се защитават и всички други а, видове информация от а, страна на хартата на основните човешки права. И съответно спортни събития трябва да са а, безплатни за всички медии, точно както днешното заседание на петицията е достъпно за всички медии. Във Франция ние се борихме с нашите политици, за да гарантираме това право, за да имаме такъв а, закон, който е гарантиран и от лявото, и от дясното, и той осигурява а, това право, спазва се и от спортистите във Франция, както и идващите във Франция да организират каквито да било а, различни събития когато беше организирано Световната купа от ръгби във Франция, тази международна федерация, която дойде, искаше да се плаща не от Френското радио, но смяташе, че наистина може да изисква плащане от международните радиостанции. Но нашият закон забрани подобно искане на кредитационни такси от международните радиа и също така, примерно, е, за този матч, който става въпрос, Манчестър Юнайтед и Олимпик Марсили, 26 000 евро. Е, когато се случи това, аз веднага се свързах с моите колеги и ние решихме с колегите да подадем тази петиция, която днес разглеждаме. Аз вярвам а, искрено в Европа, госпожо председател, и за това смятам, че трябва да се осигури една а, регламентирана защита в рамките на Европа за правото на такава информация. Това е така и трябва да бъде така в целия свят, защото не би следвало това, което се случва в Европа, да е по-лошо от това, което се случва по света. Наистина, има приходи от а, спортните събития, ние го приемаме, но искаме да се борим срещу тези екретиционни такси, които изключват най-бедните и а, дават достъп сам, само на най-богатите. И също така е съвсем неправилно да се иска от а, ж, журналистите да пращат, да плащат такива кредитационни такси. Можем ли да приемем, че а, някои от тези събития трябва да им бъдат определени подобни а, цени. Ние сме журналисти, ние сме а, също така а, ангажирани с това да казваме цялата истина и както е написана и в хартата на журналистите навсякъде в света. А, мога още много примери да ви дам, госпожо председател. Разбирам, че нямам повече време, но а, смятам, че ме разбрахте. Благодаря много, казва председателката. Сега думата има а, господин Антонио Марк от комисията. Благодаря, госпожо председател. Комисията на първо място припомня, че съвсем ограничена е все пак правомощията на комисията в областта на спорта и за съжаление комисията не може а, да разследва по отношение на въпросите повдигнати в, в а, тази петиция. А, не може да разследва спазването от страна на спортната федерация или други частни организации на разпоредбите на международните информационни е, международните инструменти в областта на правата на човека, що се отнася до хората на основните права на Европейския съюз, правото на свобода на изразяване включва правото да се получават и разпространяват информации и идеи без наместа на публични власти, независимо от границите, както и че то включва свободата и плодоизма на медиите. Комисията припомня, че разпоредбите на хартата се отнасят за институциите, и органите на Съюза при зачитане на принципите на субсидиарност, както и за държавите членки, единствено когато те прилагат правото на Европейския съюз, което не е случая с спортните федерации. Така че комисията няма а, възможност, а, не разполага с правомощия, в основа на които да осигури а, някакви процедури във връзка с този въпрос. И също така подобни въпроси могат да бъдат повдигнати и пред националните съдилища, които имат по-обстойни правомощия, що се отнася до тези въпроси. И също така, когато става въпрос за директивата за аудиовизуалните медийни услуги, тя съдържа действително разпоредби, които гарантират достъпа на обществеността до информация. Те включват а, и а, за целите на кратките новинарски репортажи правото на телевизионните оператори да отразяват събития от значителен обществен интерес, но не се разгледат, разглеждат а, изрично акредитационните такси, налагани на журналисти, работещи за телевизионни оператори, които също времено другите медии, в това число нелинейните аудиовизуални медийни услуги, остават извън обхвата на член 15 на тази директива. Председателката и сега а, думата има членовете. На първо място господин Сапарафа. Благодаря, госпожо председател. Пред нас е една петиция, която се занимава с правото да се предоставят услуги по радиото за спортни събития. Както казаха членовете на асоциацията а, на спортните журналисти, от тях се искат много сериозни суми. Аз самият съм се занимавал с това в миналото и знам колко е важно спортните събития да бъдат излъчени до най-отдалеченото населено място. Ето как ние всички можем заедно да участваме. Но явно напоследък спорта става все по-комерциализиран и виждаме все по-неприятни обстоятелства, които са тясно свързани с спорта. И мисля, че това противоречи на духа на спорта и принципите на спорта като цяло. Това, което се случва а, в момента. Федерациите и незадължително а, обществените власти, както каза комисията, би следвало да могат едностранно да налагат свои собствени правила и да дават ограничения за правата на радиостанциите по-конкретно да излъчват дадено спортно събитие. Беше спомената Шампионската лига. Но тези клубове сега като че ли сами могат да решават кои радиостанции имат право да отразяват дадени матчове или спортни събития безплатно и кои трябва да заплащат за това. Чухме изказванията тук и смятам, че ще видим докъде стига всъщност правото на изразяване в Европейския съюз, къде са всъщност неговите граници а, липсата на достъп до информация наистина повдига въпроса за харта на основните човешки права и всичко това върви срещу а, свободата на пресата и правото на информа, а, информиране чрез пресата и медиите. И не смятам, че трябва да позволяваме това да се а, случва без да го разгледаме съвсем критично спортните събития, както интервютата преди и след спортните събития и така наречената смесена зона. е всъщност нещо, което се превръща напоследък в една зона на обмен, която придобива все по-голяма важност с времето. Няма да давам и аз примери тук. Достатъчно примери бяха дадени. Смятам, че трябва да апелираме към комисията за по-сериозно отношение и смятам, че трябва тази петиция да остане отворена. Благодаря, казва председателката и сега господин Мариас. Госпожо председател, благодаря. Смятам, че това е много значителна петиция. Има два основни аспекта в нея. Единият е свързана с човешките права и права, които се погазват от някои спортни федерации или групи, клубове. Така че имаме и връзката с плурализма в пресата и правото на информация. Също така обаче стои въпроса с член 86 в договора а, с допотребата с а, доминираща позиция, което всъщност а, се осъществява от някои от федерациите. Всъщност някои федерации си мислят, че спорта го притежават. Те се а, намират в ситуация, в която Наистина няма кой да им държи сметка. Не позволяват дори на държавите членки да се намесят в начина по който те работят. Не би следвало какъвто и да било каквато и да било организация или юридическо лице да бъде извън надзора на Европейския съюз. Това е свързано и с економическите права. Тъй като някои журналисти извършват дейности и тяхната професия трябва да е защитена от европейското законодателство. Тяхно право е да действат свободно, като в същото време не би трябвало да има федерации или каквито и да било организации, които злоупотребяват с доминиращата си позиция, с която разполагат в този момент. Мисля, че е крайно време Европейския съюз да разгледа този въпрос по-подробно и това е, което трябва да направи комисията е във връзка с конкурентното право. Трябва да види дали FIFA, UEFA и другите организации, които управляват футбола и други спортове, всъщност не злоупотребяват със своите доминиращи позиции, тъй като те вземат решения в момента, които не са чисто и просто как да се оперира процедурно в Шампионската лига и така нататък. Всъщност, решенията, които те вземат, се отразяват на Шампионските лиги във всяка една държава членка. Така че виждаме нещо, което е дейност, ограничаваща конкуренцията и е, дейност, която не позволява на журналистите да пишат своите репортажи свободно и се защитават е, мултинационалните футболни клубове, техните позиции. Ето защо смятам, че трябва да е, вземем решение или да предприемем някаква инициатива, за да се спре това. Не може тези федерации да оперират извън закона, бил той закон Европейския съюз или на държавите членки. Да е, оперират в тази зона на здрача е, и така се получава това, което чухме тази сутрин. Ето защо смятам, че тази петиция трябва да остане отворена и смятам, че комисията трябва да бъде по-решителна и по-внимателно да разгледа тези федерации, които имат доминираща позиция в Европейския съюз. Благодаря. Бих се обърнала към всички колеги с молба да бъдат по-кратки, отколкото бяхте вие, господин Мариас, защото ни а, а, свършва времето. Госпожа Одемерк, Лидия, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Няма да повтарям вече казаното от колегите преди мен. Аз е, имам много дълъг опит като журналист в полската телевизия. Познавам този проблем от всичките му страни. Европейската комисия не може само да вдига рамене и да казва, че няма какво да направи става въпрос тук е, за нарушаване на законодателството за достъпа до информация. Всеки граждан има достъп до информация и всички граждани трябва да бъдат третирани по еднакъв начин. Това се отнася и за журналистите. Установяваме, че във Франция, например, е различно положението, отколкото в другите страни, в които се изискват такси от журналистите тези такси не са въпрос от национално естество. В Европа ем, има един общ пазар, където има стопански оператори, които извършват определена дейност. Ем, но това не значи, че се събира такси от е, всички. Необходимо е да се извършва хармонизация, когато става въпрос за такси, когато се въвежда такси на европейско ниво, те се хармонизират и се събират от всички. Така трябва и да е Такава трябва да е ситуацията и по този въпрос. Да речем, зарядните за мобилните телефони, това са частни предмети, но въпреки всичко има законодателство, с което се цели хармонизация тук става въпрос най-вече за едно основно право, което е свързано с достъпа до информация. Благодаря ви. Мусил Мартон има думата. Благодаря, госпожо председател. А, отговорът на комисията никак не ме изненадва. Защото днес комисията смята, а, че трябва пазарът да налага да правилата в Европа. И всичко за нея е стока. А, и дори правото на образование също е стока като другите. Ще кажа, че не, разбира се. Значи става дума за равноправно третиране на всички. Когато става дума за, тренира, за третирането на спортното образование или на спортната подготовка, трябва да кажа, че това е единственият единствената нали, част от образованието, която е в най, остава най-назад, в най-лошо положение. Само ние сме третирани като последна, последна петото колело на каруцата, като последна брънка. Милиони, милиони граждани нямат право, нямат възможност да си плащат правото на това образование. Е, и аз съм на мнение, че тази петиция трябва да остане отворена, за да видим какви са възможностите, да не можем по някакъв начин да влияем на становището на комисията. Смятам, че ние, депутатите в този парламент, бихме могли също така да започнем една народна инициатива, да има искане е, е, към ФИФА, към другите големи спортни федерации, да искаме от тях fair play. честна игра. Защото иначе не знам какво да мислим. Питър? Благодаря, госпожо председател. Наистина съвсем накратко. По първия въпрос имаме правомощ, комисията казва обаче, че не е така. Ситуацията дали ни харесва? Не, не ни харесва. Относно конкурентното право и свободата на изразяване на мнение, тези аспекти също не са гарантирани. Нека да помислим към коя област спада този въпрос, свързан с петицията, дали към вътрешния пазар или към конкурентоспособността. Когато Парламентът е на мнение, че трябва нещо да се направи. То трябва да призове комисията да изготви съответното законодателство, но и имаме нужда от информация от съответните ресурси парламентарни комисии, но на мен лично не ми се нрави това, което се случва. Трябва да обсъдим с нашите колеги, съответните ресурс, ресурсни комисии, какво можем да направим в тази насока така че да не се стига вече до такива неща. Председателката, това, което можем да направим, ще го кажа след няколко минути, а преди това ще дам думата на самите петиционери съвсем накратко. Кирия Проедре, Госпожо председател, благодаря ви. Благодарим и най-сърдечно на депутатите. Оставаме с впечатлението, че те разбират за какво става въпрос тук, а именно за правото на достъп до информация и от страна на по-бедните граждани. чрез налагането на ам, тези такси този достъп вече не е възможен. Достъпа до информация. Не всичко е пазар, не всичко е търговска стока. Тук става въпрос за правата на гражданите, на журналистите на спортните журналисти най-вече. Благодарим на Европейския парламент за това, че има намерение да предприеме а, редица инициативи. Тук не става въпрос само за покупка, покупко-продажба на стоки. Председателката. Предложението ми е следното. Питър, Яре, госпожа Сакарафа ще поискаха петицията да бъде а, отворена, оставена отворена, така ще бъде. Най-добре е да се отнесем към компетентните комисии, като на първо място ще се обърнем към комисията в областта на спорта. Ще проучим дали има пробойни в законодателството. Правото на достъп до информация е право, което трябва да бъде гарантирано за всеки един граждан на Европейския съюз. Това, че нещо не е посочено в директивата за медиите, е, то не трябва да бъде взето предвид. Можем ли да подходим по този начин? Трябва да изпратите пети... Необходимо е да изпратите този въпрос към комисията по конкурентоспособност, комисията, която се занимава с вътрешния пазар. Да, добре, ние ще отнесем този въпрос до Комисията по спорта и Комисията по конкурентоспособност. Възоснова на информацията, която ни представят те, ще видим как ще процедираме. Дали ще изготвим а, доклад по собствена инициатива или нещо друго. Но поне вносителите на петицията зна, а, да са наясно, че ние много насериозно взимаме този въпроси ще се занимаем с него. Следващата точка от моя дневен ред е петиция 1596, внесена от Люси Харт. Има и други петиции, няма да ги споменавам поединично, имате ги в дневния ред. Ренато Лели е тук, той е петиционер също от Италия. Вие сте тук, добре дошъл. И комисията също е тук. И Има и представител на ем, председателството. Така, вносителите на предишната петиция могат да останат, но могат и да си тръгнат, защото вашият въпрос вече беше изчерпан изцяло. Сега преминаваме към въпросите за иммиграцията и давам думата на Ренато Лели. Добър ден! Аз съм председател на Асоциацията на разделените родители. Ние като граждани е, на Италия се притесняваме много от това, че редица държави членки опъват мрежи по границите си. Ам, Италия е в много затруднено положение. Засегната е ам, силно от финансовата и социална криза. А, в допълнение на това има и редица ам, проблеми, свързани с миграционните потоци. Трябва да помислим а, по този въпрос, трябва да реагираме бързо, да помислим каква политика искаме да водим. От 13 октомври ам, в Италия а, са били регистрирани 130 хиляди нелегални иммигранти. А, това а, за тях са отпуснати 2 милиарда евро. Тези средства можеха да се използват за безработните и за бедните. Хората в северо Италия биха ам, се облагодетелствали от тези средства. Европа трябва да предприеме нещо. Миграцията не е италянски проблем, а това е един европейски и световен проблем. С този проблем трябва да се ам, занимаят всички, да се използват и други хуманитарни инструменти. ние създадохме нашето движение, за да помогнем на хората. Очаквам от Европейския съюз също да вземе позиция и да помогне на държавите членки, които са а, на границите на Европейския съюз. Турската граница, оттам може да, а, а, да се очаква инвазия. Фундаменталните ислямисти контролират цели региони там. А, наред с това проблемът с ебола и а, други зарази. Ставаме свидетели на хиляди отделни случаи и а, тези случаи се разпространяват като нефтено, писмо, нефтено петно по вода. Освен това, а, сред бежанците има и престъпници, и трафиканти, и ние няма как да се справим с тях. А, няма а, съответното законодателство, няма м, съответните м, средства на разположение. А, извинявайте, давам ви още 20 секунди, не повече. Добре, свършвам. Тези разходи няма как да ги поемем. 10 000 евро на ден са, е, е, са нужни. Необходимо е да се направи нещо срещу нелегалната миграция и е, да няма вече загуба на човешки животи в Средиземно море. Обръщаме се към Европа за помощ трябва нещо да се направи за, а, за да се противодейства на трафика на хора срещу терористичните атаки. Искам да кажа, че не трябва да се а, стига до неконтролирана миграция. Благодаря ви. Много е важно. Много е важно за нас нито едно човешко шоссе същество да, не, е, да се нарича нелегално. Може лицето е, да да има нужда от помощ, но е, няма нито едно лице, което ние можем да наречем нелегално. Има и представители на постоянното председателство. А, сега давам думата на него. Аз съм член на представителството на Италия в Европейския съюз. Петицията, която беше е, представена господин Лели, е свързана с мерките, е, които мисляме. В Люксембург беше проведен преди няколко дни съвета по правосъдие и вътрешни работи. Беше обсъден, ам, обсъдена темата, свързана с а, миграционния натиск. Съвместно с комисията и държавите членки, италианското председателство изготви предложение в три части – в Либе беше обсъдена, обсъден документа. We apologize for that. No, no. Извиняваме се за това объркване. Grazie, signor Presidente. Ehm, quindi l'approccio in tre pilastri, dicevo. Il primo è и така, три части. Както казах, първо става въпрос за сътрудничеството с трети страни. На, следво място, на второ място става въпрос за подсилването на Frontex, а, също и контролирането и наблюдението на границите. На трето място става въпрос за приемането на бежанците, тяхното регистриране в а, рамките на Европейския съюз. Господин Лери говори по тази тема и казвам ви, че някои мерки са наложителни. ние работим съвместно с Европейската комисия за това да не се стига до такива извънредни мерки, а да има един по- последователен подход. Относно Средиземно море, разбира се, Фронтекс има нови задачи, така че да има, по, да има по-лесен достъп до това море, което вие нарекохте Мари Ностром. Е, по тази петиция и по други петиции ние сме отворени за вашите въпроси. Благодаря ви. Благодаря, господин Коломбо. Е, е, аз имам друг оратор, Дженаро Капо. Той тук ли е? Дженаро Капо е моят колега. Нека да не говорите двамата едновременно. Благодаря ви председателят от Европейската комисията, господин Матия Сър. Моля, имате думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Темата, която обсъждаме, обхваща 9 петиции общо свър... по същата тема. Т.е. действията, за да предотвратим трагедии, като оная, която се случи край бреговете на Лампедуза преди една година. Някои от петициите са подадени веднага след трагедията край браговете на остров Лампедуза. И информацията, която комисията предпостави тогава, е вече малко устаряла, така че аз мога сега да актуализирам тази информация, да ви кажа какво се е случило от тогава насам. Тъй като а, става дума за дейност на, на, специалната група в, в, за Средиземно море. Тази група бе създадена веднага след трагедията в Лампедуза на специално заседание на, по въпросите на правосъдието и вътрешните работи. И мандатът на специалната група беше да се установят принципи е, за по-ефективно използване на европейската политика, за да се намалят е, рисковете от подобни трагедии в бъдеще. А, какви са политическите предизвикателства, госпожо председател? Преди всичко иммигрантите да не се впускат в опасни пътувания в Средиземно море да не се качват на плавателни съдове на северните, от северните брегове на Африка. Там политическите действия трябва да се вземат в тясно сътрудничество с транзитните страни и страните на происход на емигрантите в Африка. Работата на групата е пример за това, как Европейския съюз може да дойде много бързо, защото само 8 седмици след създаването си групата излезе с доклад в 8 области, като предложи 38 мерки и това са дейности и стъпки, които в момента се предприемат от председателството и съвета. Те напълно отговарят на съветите на групата. Няма да се впускам в подробно описание на 38-те препоръки, но става дума за борба срещу трафика на хора, контрабандата, наблюдение на границите, помощ и солидарност с други страни членки. Нека да ви дам някои примери за постигнатото от специалната група през последната година. Много от нещата, които се предвиждат вече в първоначалния доклад, вече са в процес на прилагане. Може би напредъкът на някой да се стори бавен, но той е, е стабилен, постоянен, е, защото понякога трябва да работим с правителства, с които не е лесно да се сътрудничи, като например либийското и египетското правителство. Затова е и бавен напредъкът. Сега за положителното да ви дам някои примери. Политическият диалог с Източна Африка беше разширен. Имаше, ще има средства на министрите в Хартум по-късно тази година. Ще бъде подписано споразумение с Нигерия, партньорство с Марокко и Тунис. В момента е в ход и а, е, ще се окаже помощ на Марокко по отношение на показването на убежище. Ще се подпише споразумение и с а, Йордания по време на съветът а, по въпросите на правосъдието и вътрешните работи. А, в момента се обсъжда официалното искане на Ливан за подобен диалог регионалните програми за защита на бежанците за Северна Африка бяха неодавно обсъдени с страните членки, за да може тези регионални програми да бъдат усъвършенствани, да обхванат цяла Северна Африка и да бъдат включени а, и страни членки в тях. А, започваме преговори с главните транзитни страни в а, от източният и западният миграционни потоци. Друг ключов приоритет е разработването на цялостен план за контрабандата и трафика на хора в сътрудничество с транзитните страни. Накрая, за настаняването и хуманитарната помощ. Това е за сега главният начин да предотвратим беженските потоци, ние фактически не искаме да създаваме а, не искаме да създаваме а, трудности на законното пристигане и настаняване на беженци в Европа. Както посочва и вносителят на петицията, миналата година Италия започна национална операция Маре Нострум, която им е чисто национална по характер – Неодавна бе постигнато предварително споразумение Тритон между Италия и Фронтекс и неговото изпълнение ще започне на 1 ноември. Надявам се, че този бърз преглед показва, че ние възприемаме цялостен подход за предотвратяване на трагедиите в Средиземно море. Необходим е цялостният подход също да върви ръка за ръка с вашата външна политика, помощта за развитие и дейността на Върховния комисар за беженците на ООН. А, преди всичко трябва да се предотврати впускането на емигранти в опасни плавания през Средиземно море. Това може да се постигне с помощта на транзитните страни. Напредъкът не е лесен, но мисля, че казването до тук показва, че има напредък. Благодаря ви много. Сега вие очертахте за какво главните стъпки и че е необходимо да се осигурят законни и безопасни пътища за хората, които се опитват да избягат от много трудни обстоятелства. Това трябва да бъде постигнато по някакъв начин. Ние в Европейския съюз се борим да постигнем това. Искам сърдечно да ви благодаря за вашия истински европейски дух при разглеждане на този въпрос. Искам също така да кажа, че заслужават признание италианските власти, които спасяват хиляди човешки същества, черта Маре Ностром, със своята себеотверженост и щедрост десетки, може би стотици хиляди са спасени от италианските власти и ние трябва да признаем тяхната заслуга, трябва да признаем също така и щедростта на италианският народ. Знам, че по този въпрос има различни гледища, но едно е сигурно. Ние като комисия по петициите не можем да бъдем пристрастни. Ние разглеждаме въпроса за иммиграцията от различни ъгли. Искам само да напомня, че приемаме всяка петиция с необходимата сериозност. Може да не сме съгласни с искането на вносителя, но наш дълг е да изслушаме всеки. А сега ще дам думата за дебат. И най-напред госпожа Джофрида. Си, грация. Е, ми риколего благодаря, е, госпожо председател. Присъединявам се към е, вашите думи. Напълно съм съгласна не само с духът е, на казаното от вас, но и с вашия подход към проблема. Нашите граждани, гражданите на Европа, многократно, десетки пъти се обръщат към нас и изразяват своята загриженост. Съжалявам, че не бях тук в началото, но много, много важно е да се подчертае, че трябва да имаме общ подход. Общ подход към тези хуманитарни трагедии. Тези... Не става дума за някаква конкуренция между страните или къвги. Защото повечето от петициите, за които става дума, се отнасят до последиците от трагедиите в Средиземно море. Но трагедиите продължават, което показва, че решение не е намерено. А за да намерим решение, трябва да бъдем по-амбициозни, защото проблемът не е лесен за решаване. Значи, необходимо е да намерим правилен път към подобно решение. А, да вземем предвид цялата сериозност а, на проблема. Имаме вече а, специалната група в Средиземно море, И трябва да кажа, че аз съм запозната с документите, разработени от тази група. Колегите от Либе, комисията Либе, <clears throat> разглеждат тези документи, но мисля, че и ние трябва да се запознаем с тях. През последните няколко седмици председателят на парламента господин Шулц и госпожа Могерини подчертаха, че климатът в Лампедуза и Южна Италия става все по-напрегнато. Положението става все по-напрегнато. Хората в Италия и особено в Южна Италия понасят огромни трудности. И този товар трябва да се бъде не само е, да тежи върху плещите на италянците, но трябва да се е, разпредели е, сред всички страни членки. И госпожа Малстрем поиска увеличаване на бюджета на Фронтекс. А също така поиска Фронтекс да командирова е, свои служители в Сицилия, за да бъдат те близко до там, където съществуват най-големите проблеми. Знаем за програмата Марен Острум, знаем за всичко това, което се прави, и както каза представителят на Италия, опитваме се да увеличим броят на патрулите. Но мащабите е, на проблема са такива, че е, просто е, не е възможно да се обхванат. Расистски групи, разбира се, се опитват да използват това в своя полза. Защото проблема има и отношение към а, а, обществения ред в Европа. Става дума за огромен, огромен проблем, пред който сме изправени и трябва да приемеме конкретни мерки за неговото решаване. Благодаря. Сега господин Боргезио, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на комисията за това, че допусна тази откровенна дискусия и допусна в нея да участват и не членове на комисията като мен. Трябва да се слушаме в гласа на европейските граждани и да разглеждаме проблема от неидеологическа гледна точка. Господин Лени, засегна един много важен въпрос. Европейският съюз е изправен пред сериозна за терористична заплаха. А, наред с а, проблемите, които са а, дефинирани по-рано. както бе правилно посочено, необходимо е да осигурим безопасен, законен начин за иммиграция, защото една голяма част от миграцията в момента е незаконна. И тук става дума за два проблема, госпожо председател. А, и те показват, че е необходимо прекратяването, суспендирането на програмата Маре Нострум. Първия проблем се отнася до сигурността. Бе споменато, че около 130 000 бежанци или, ако щете, хора, които са пристигнали в Южна Италия, от тези 130 хиляди, много малък брой са, се знае къде се намират. Е, е, ръководителят на Европейският орган за борба с тероризма посочи, че сред тях може да има значителен брой терористи, които са влезли в Европа чрез услугите на трафикантите на хора. Втори въпрос свърза с петициите. то е следният. Опасността болни, заразени хора да пристигнат в Европа. Ако сте били на остров Ламбедуза, ще знаете, това е един малък остров, дори няма болница като хората. И следователно пристигащите там не се проверяват, примерно, за това да не са инфектирани с ебола. И нещо, което е особено важно при сегашните обстоятелства – и за това мисля, че искането за суспендиране на Мален Ностром е много основателно. А, още повече, че а, ясно е, че тази програма не изпълнява предназначението си. Благодаря, господин а, Бургезио. Сега давам думата на Один Савеяс. Благодаря, госпожо председател ще кажа най-напред, че е хубаво, че е, стават, се случва тази дискусия. Е, ние имаме свое мнение, гражданите понякога имат друго. Е, става дума за мащабната емиграция и когато става дума за нея, трябва да говорим на един и същи език. Някой смят, тук се допуска че хората, които, повечето от тези, които пристигат тук, го правят по принуда, а не, защото, а не по свой избор. А, и ние трябва да сме готови за това, което, което става. А, ужасите в Сирия и Ирак означава, че голям брой беженци ще пристигат в Европа и ние трябва да сме готови да изпълним своя дълг съгласно международното право, да им предоставим убежище. Трябва също така а, да работим за един по-справедлив е, свят. Но сме далеч още от това, дами и господа. 70% от бежанците, които идват в Европа, съгласно Европейската комисия, идват в пет страни Германия, Белгия, Франция, Великобритания и Швеция. В Швеция 80 хиляди бежанци ще пристигнат само през тази година, 2014. Това е огромно увеличение. Това е поради войната в Сирия и Ирак. И онези, които търсят обежище, ще получат право за постоянно пребиваване, защото смятаме, че тези войни ще трябва дълго време. Трябва да бъдем солидарни с тези, които идват в Европа, както в Южна Европа, така и другаде. Сега въпроса с бедствието край бреговете на Лампедуза. Трябва и гражданите, и медиите да знаят, че не става дума за незаконни иммигранти. Радвам се, че председателът подчертава това, че няма незаконни иммигранти. Това са защото <clears throat> по-рано на емиграция не се гледаше така сериозно, както гледаме днес. Всички трябва да осъзнаваме какви трагедии се разиграват близко до нашите граници. Колко много хора страдат край европейските брегове не си струва да изграждаме високи гради, с които да спираме емигрантите. Необходим е законен достъп до Европа за беженците. Госпожа Рибас има, друго, има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Присъединявам се към току-що казаното. Миналата седмица организирах една пресконференция именно по темата за Лампедуза. И данните, които ни получихме са много а, притеснителни, защото е имало над 20 милион, а, хиляди жертви в Средиземно море, така че то се очертава като една доста опасна зона. В същото време Frontex не предоставя каквито и да било решения. Виждаме, че това е, е единствено дейността по охрана на Европа е, като някаква крепост – и става въпрос за а, полити, политически а, теми. Но добре, трябва да защитаваме Европа, но а, представете се, че се на място на един иракчанин или сириец. А, това, което се случва там, какво можете да направите? Естествено, че ще тръгнете. Къде а, ще а, трябва ли а, тези хора да се изправят пред. А, а, стените, които изгражда Frontex. Но наистина това е доста сериозен повод за критики и за кандидат комисарите на, в тази област. Не можем все пак да нямаме право да посещаваме центрите, центрите а, с емигранти. А, можем да посетим всеки а, затвор, но не и тези центрове. Много са лоши условията и искам да ви кажа наистина ужасяващо положението. Прочетох и докладите, които бяха публикувани и това, което искам да кажа на комисията е, че а, има хора, които са три години вече в Лампедуза. Вижда се, че се използват средствата на европейските организации. 35 евро на 35 евро на ден живеят тези хора. Искам да питам колко пари дават държавите членки за тези центрове а, за емигранти и как ги контролирате, защото аз не мога да приема това, което се прави на границата на Гърция или това, което се вижда в някои от центровете в Италия, където няма дори и а, болнични заведения, например в Лампедуза. И след това въпроса за солидарността. 8 а, хиляди каза Швеция, че ще приеме а, от Ирак. Но тук става въпрос за политически а, бежанци и никой а, нищо не иска да направи, освен да се разширят правомощите на Frontex. И какво ни казва комисията, кои са държавите членки, а, които блокират разширяването на правомощите на Frontex, защото все пак не става въпрос само за а, контрол на границите, трябва все пак и да се спасяват животи. И трябва да има финансов контрол на а, ниво държави членки, що се отнася до бежанците. Благодаря много, казва председателката. А сега господин Киркос има думата, казва председателката на гръцки език. Благодаря, госпожо председател. Действително става въпрос за много сериозна хуманитарна криза. И аз мога единствено да се присъединя за случая на Гърция, както споменаха и другите колеги преди мен. Трябва наистина да разгледаме начина по който би следвало да разгледаме този въпрос. Не можем да забравяме, че милиони хора биват вътрешно разместени, голям брой от тях се насочват към Европа, за да избягат военни зони и други зони на опасност. Така че ние сме за една политика, която като резултат ще доведе до система а, основана на солидарността за бежанците и убежищата. Така че не трябва да си затваряме очите за нелегалната миграция, защото е нужно да се е, приемат тези политики, а това отнема време. Това, което имаме, от което имаме нужда сега е тази солидарност да се изрази не само на думи, а и на практика. Не само в Лампедуза, в много гръцки е, острови много хора са спасени от водите около тези гръцки острови. Това са въпроси, за които ни трябват отговори сега. Не можем да чакаме е, да се приемат всички тези политики, за което говорих първоначално. Така че трябва да се обърнем към господин Аврамополус, номинирания за е, комисар, и да го попитаме, смята ли той, че има начин да се разглеждат евентуално търсещите обежище в, на територията на Турция. Възможно ли е някаква зона да бъде определена в Турция, така че тези хора да не рискуват живота си, да не рискуват да бъдат нелегални иммигранти, като пресичат границите? Също така трябва да помним, че не всички тези хора задължително бягат от война. Всъщност много от тях са обект на каналджийство и има много престъпни организации, които се възползват от е, трагедията. Тоест трябват ни ясни правила, но тези правила трябва да са основани на реалната ситуация, а не на някакво а, мъгливо хуманитарно вярване, а, което пропуска изключително недостойните интереси, които стоят зад много от тези дейности. Аз идвам от държава, която приема много бежанци, не 80 хиляди, както беше казано за Швеция, но а, Имаме наистина много а, иммигранти и много а, от случаите можем да говорим за възползване от ситуацията. Има проблеми заради сблъсък между тези хора и а, традиционно живеещите в тези области. Така че нека не си затваряме очите за това, което се случва не става въпрос за проблем на индивидуални държави, а за европейски проблем. Госпожа Дали има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да започна с нещо, което а, чух тук. А, а, асиметрията в Средиземноморието. Аз идвам от Малта и за мен това е нещо, което представлява много сериозна болка. А, островът, на който съм отраснала, е заобиколен от Средиземно море и наистина виждам асиметрията, но виждам и свободата, която предоставя това море. Има хора, които наистина се борят за по-добро бъдеще и техните надежди се давят в Средиземно, море. Аз идвам от малка, много малка държава и една от основните точки за вход от тези, за тези нелегални иммигранти. Всъщност, ние говорим за нелегална миграция. Хора, които са част от организирана престъпност, използват тези уязвими хора, жертви би ги нарекла, и в повечето от случаи не им дават, действително им предоставят реални превозни средства, кораби или лодки, с които биха евентуално а, могли да стигнат от бряг до бряг. Дори на, в малка държава като Малта или в Лампедуза или в Гърция или в Италия, хората чувстват натиска и много често усещат, че Европейския съюз ги остава сами да се справят с този въпрос. Може би не е така, но хората в а, а, нашите домове смятат, че са оставени сами. И смятам, че като Европейски съюз, като членове на Европейския парламент, трябва да се справим с тази загриженост, трябва да я обсъдим, защото ако не го направим, ще има все повече и повече хора, които идват към нас и а, изразяват фрустрацията си по този въпрос. А това е а, наистина. А, европейски въпрос. Наистина входната точка е Средиземноморието, но ние трябва да признаем това като европейски въпрос. Това не е проблем за южните държави на Европейския съюз или една или друга държава. Говорим за Лампедуза днес, но нека да не забравяме, че преди няколко седмици имаше още трагедии в Средиземноморието и ако не действаме бързо, ще имаме още повече такива трагедии за, от хора, които а, бягат от своите държави и а, които избират да пътуват през Средиземноморието и там приключва с техния път. Наистина, програмата се движи, но много бавно. Ние трябва да комуникираме дейностите, които се извършват, защото аз самата, например, не бях наясно, че има а, такъв напредък. Ето защо трябва да а, общуваме, да комуникираме и напредъка, който се осъществява. А, тук а, в а, комисията Либи, Либе се говореше за ЕАЗО и се говореше за това как а, се обръщаме към организираната престъпност. Искам да знам как го правим, тъй като това е дългосрочно решение и задача, а и не трябва да говорим за нея единствено и само след някоя трагедия. Говорим за Frontex. За съжаление, Frontex не предоставя истински решения сега имаме Тритон, като Frontex Plus. Това ще започне от 1 ноември. Добре, но е много малко информация за Тритон. Не знаем все още кои държави участват, какви а, активи ще бъдат инвестирани, какви финансови инвестиции ще има в Тритон. А ни трябва тази информация. Трябва да я знаем. А, чухме изслушването на номинирани за комисар и той каза, че това е, Тритон няма да бъде само а, за охрана на границите, но и за а, спасяване на живота им. Това е дългосрочно в времето. Но според мен ни трябват бързи решения, трябва да седнем заедно, да предложим решения, за да знаят дори и нашите избиратели, че третираме този въпрос като европейски въпрос, а не чисто и просто да го оставим на една или друга държава, която просто се озовава в Средиземноморието. А, и така хората да знаят, че не става въпрос само за говорене и за думи, а и за дела. Благодаря, казва председателката, госпожа е, Иви Елеонора, Мариас, след това и още двама оратори. И с това ще затворя списъка, е, защото имаме и други петиции за разглеждане. И така, Елеонора, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Исках само да спомена, че има още един друг фактор, който трябва да имаме предвид договора от Дъблин. Смятам, че трябва да го преразгледаме. Не става въпрос единствено и само за държавата, където пристигат бежанците. А, наистина не би следвало само тази държава да носи целият товар. Трагична е а, ситуацията, много е сериозна, отразява се на всички южни държави в Европейския съюз, държави, които вече страдат а, от много сериозни економически а, проблеми и натиск. Има големи економически разлики между Южна и Северна Европа и за това искам да попитам къде остава усещането за Европа като един общност, ако си спомните нашите а, бащите на Европейския съюз, какви принципи защитаваха, но на мен ми се иска да се върнем на идеята за общност, във всеки един смисъл на думата, а не само съюз. Благодаря. Сега господин Мария си има думата. Благодаря, госпожо председател. Наистина много е тежък този въпрос, който обсъждаме, не се отразява единствено и само на Лампедуза, а на всички държави в юга. Има хиляди а, бежанци, но също така и незаконни мигранти, економически мигранти, които са привлечени от Европейския съюз и разбира се, те гравитират около Испания, Италия и Гърция, Южна Европа. Има все повече натиск – в Южна Европа от тези мигранти. Трябва да си спомним, че всички държави в Южна Европа вече страдат от безработица и бедност и в момента Европа стои на прага на много сериозна а, криза заради меморандума наложен от тройката. Така че една нова криза има сега от нелегалните мигранти, които идват в Гърция. И така, Гърция не може да носи последиците от по-нататъчна е, миграция, било то искащи обежище, бежанци или а, нелегални економически иммигранти, няма значение. Става въпрос за хиляди хора в Гърция, които се намират в момента. Трябва да има мерки за солидарност. И последно, госпожо председател, Дъблин 2 трябва да се промени, за да имаме регламент, който в зависимост от населението и економическия економическото състояние на държавите, те ще приемат различно количество мигранти. Не можем да оставим това на плещите на Южна Европа. Трябва ни решение. То единствено ще дойде от обща политика. Госпожа Мици има думата. Благодаря, госпожо председател. Това е нещо, което се обсъжда от години и не сме станали свидетели на някакво подобряване на ситуацията. Мога да си спомня, че преди една година в Страсбург, сякаш беше вчера, Сесилия Малстръм се дойде в парламента, след като се беше върнала от Лампедуза. И си спомням за една картина с редица бели ковчези, хиляди един до друг, на много от тях имаше и плюшени мечета. Това е наистина една потрясаваща картина. Ние обсъждаме тази тема, но не обсъждаме нещо, което има дългосрочен характер. Питаме се къде са всичките тези милиарди, които Европейския съюз отпуска страни като Африка. Дали те се вливат в инфраструктура, дали се използват за инвестиции, за образование, за здравеопазване. Честно да ви кажа, не знам. Ако искате тези хора да имат бъдеще в собствените си страни, тези хора трябва да имат съответните е, условия за това и да не напускат своите страни. Ние А какво се случва? Те се качват на лодките, пътуват през Средиземно море, идват в Европа. Аз също съм от Малта. Представителката на Малта също описа ситуацията много добре там. Малта е остров. Хората няма къде да се разселят. Те не искат обаче останат в Малта, искат да отидат в континентална Европа. Има проблем. Съгласна съм с <clears throat> госпожа Фида, че понякога се създава, се заражда расизъм и това е може би естествен процес, но Европа не е направила нищо, за да противодейства. Комисията не каза нищо за споделяне на отговорността. Много хора споменаха думата солидарност, но а, това е само една дума, изпълнена не е изпълнена със съдържание. То миграцията е проблем на 28-те държави членки. Всяка една държава членка трябва да признае, че има такъв проблем. И а, ние говорим тук а, разгорещено, споменаваме думата солидарност, но трябва все пак и нещо да се направи на практика. Благодаря. Солидат, ти си последния оратор от моя списък. Благодаря. По време на нашата дискусия някак се изпуснахме от поглед хората, които се намират в наистина катастрофално положение. Това е един широко мащабен проблем и трябва да направим нещо, но това не означава, че трябва да слагаме нови граници. Темите, свързани с трафика на хора, темата свързана с, графи... с трафика на хора е много важна, но не трябва все пак да смесваме отделните теми. Миграцията, която е насочена към южните държави членки, е сериозен проблем. Европейския съюз не предприема нищо. Необходимо е да има обща миграционна политика. Не можем да разчитаме, че държавите членки от Южна Европа ще трябва да се справят сами със собствени средства. Необходимо е да се вземе решение, независимо от това дали петицията ще остане отворена или не. Имаме нужда от доклад който да обхваща всички държави членки от Южна Европа. Необходимо е възоснова на, на различните ситуации в държавите членки да се прилага различна политика. възоснова на изготвения доклад да се работи и по-нататък, независимо от това дали петицията ще остана отворена или не. Трябва да се обърнем и към комисията Либе. Председателката комисията Либе работи непрестанно по този въпрос. Аз съм координатор там и мога да ви уверя в това. А, солидарността се използва много често като понятие, но много трудно е да се а, създаде законодателство, свързано с солидарността. Това е а, нещо, което идва отвътре. Трябва да се засили ем, значението на европейската солидарност, няма спор. Гърция и Италия поемат голяма част от мигрантите, но Швеция е и страната, която е, в наши дни приема най-много бежанци. 80 000 за тази година. Относно Лампедуза, ние всички сме виждали тези ковчези, за които вие говорихте. Повече от 300 души изгубиха живота си по време на едно бедствие. И сега е само началото на октомври и все още годината не е изтекла. Повече от 3000 души са изгубили живота си. Това е една продължаваща трагедия в Средиземно море. Не... Проблемът е нестихващ. Освен това трябва да се противодейства на нередовната миграция и на трафика на хора. Европейския съюз има задължението да се занимае с тези проблеми. Аз също имах възможност да присъствам на изслушването на новия председател на комисията и той призна съществуването на този проблем. И това е проблем, с който трябва да се занимаем при всички положения. Това, което може да направи нашата комисия е да търси начини за сътрудничество с компетентните комисии а, по въпроса, като най-компетентната комисия е Либе. През 2011 година имаше посещение в Италия, в Лампедуза. Аз бях ръководител на въпросната делегация. Искам да ви кажа, че е, годишният доклад на Amnesty е публикуван днес. Това също трябва да го вземете предвид. Трябва да, се, да разгледате този доклад а, не в качеството ви на политици, а в качеството ви на хора. 25% от гражданите на моята страна напуснаха родината ми по различни причини. Днес Европа, днес е континент, който е крайна дестинация, за разлика от преди 100 години, когато е бил място на отпътуване. Вся, всяко човешко същество а, а, в своята същност е а, потенциален бежанец. Трябва да се занимаем с тези проблеми в нашата комисия. Трябва да работим и с другите комисии в парламента, с Европейската комисия, с съвета и с компетентната комисия, както вече казах. Нека да намерим начини, по които да си сътрудничим с комисията Либе по този въпрос. Искам да помоля комисията да вземе отношение по въпроса Матиас. Благодаря, госпожо председател. Ще допълня това, което казахте. Дебатът а, показа колко сложни са политическите предизвикателства, пред които сме изправени. Е необходим хоризонтален подход. Тези членове, които искат да имат по-точна информация, няма проблем. Ще предоставим тази информация на секретарята, свързана с действията на ам, групите, които работят на място. През декември имаше доклад, който беше изготвен и сега ние сме в процес на изпълнението му. Италианското председателство а, представи своя документ а, в петък за миграционния натиск. След кризата в Лампендуза Италия получи 10 милиона евро от фонда Беженците 7,9 милиона евро за подсилване на Фронтекс и 12 милиона евро за подсилване на границите. Това общо са 30 милиона евро, които са предоставени миналата година. Нещо, което каза господин Богезо, нещо, което е важно за Европейския съюз. Искам да кажа, че борбата с трафика на хора заема централно място в нашите действия. Предстои конференция в Картум, където ще се фокусираме върху, то, върху тази тема. Ще има конференция в Рим. По тази тема искаме регионалните програми също да предвижат финансиране и за тези въпроси. Необходим е интегриран подход. Ние не искаме тази тема да остава да виси във въздуха. Frontex наистина върши много важна работа, свързана с наблюдението и контролирането на границите. И в тази връзка се спасяват и много човешки животи. Трябва да, е, да се вгледаме във всички политически области, които могат да допринесат за разрешаване на проблема. Нека да кажа, че знам, че е възможно да посетим центровете за бежанците в Гърция. Ам, парламентарни делегации много често са извършвали посещения на място. Има и страни, които са а, на пред, на преден план Гърция, България, Италия и Малта. За тези страни също трябва да се а, предвиди финансиране за справяне в кризисни ситуации. Относно Турция, нещо, което беше повдигнато от един от членовете, този въпрос е от правомощията на ГД разширяване ние оценяваме усилията на Гърция за интегриране на мигрантите и за оказване на съдействие на мигрантите, които идват от Сирия. Нещо, което искам да кажа е, че ние сме наясно с специфичната ситуация на Малта. 9 милиона евро са отпуснати на Малта за спешни мерки. 70% от молбите за даване на обежище са в пет страни Швеция, Германия, Обединеното кралство и Нидерландия и Франция. Благодаря ви. Благодаря на господин Лели за това, че дойде тук при нас, за да представи петицията от името на всичките вносители. Благодаря на италянското председателство, благодаря на комисията. Предлагам да затворим тези петиции, защото има още много подобни петиции, които са в ход. Вече предлагам да затворим тези петиции. Поне НЕП кима одобрително. Добре, така ще подходим. Вносителите на петициите могат е, да напуснат е, стаята, защото преминаваме към точка 9. Е, там става въпрос за околна среда. Искам да... Не разбрах точно за какво става въпрос. От името на СИД искаме петиции да бъдат оставени отворени. Добре. Е, е, този въпрос, е, който вие искате, ще бъде оставен отворен. Може би поне 10 от петициите, които са свързани с един и същи въпрос, могат да бъдат обединени. А и те са от други вносители на петиция. Аз е, предлагам да затвориме тази а, е, конкретна петиция 1909 от 2013 година, внесена от Ренато Лели. Той е тук, получила отговор, доколкото е възможно. Има и други подобни петиции, които могат да бъдат затворени. Приемам отговорът ви за одобрителен или отново не. Чуйте. Нека да кажа нещо това не означава, че въпросът свързан с Лампедуза е приключен, нито пък въпросът за бежанците и за предоставянето на обежище. Аз искам да ам, затворим тези петиции, които бяха представени днес, защото има още много, много други петиции, които са по този въпрос и те са много ам, по-съвременни с усъвременена информация. Това са петиции, свързани с Лампедуза, с Испания и с други подобни въпроси. Но трябва да преминем напред. В противен случай ще затънем в тези петиции а, за винаги. Съгласни ли сте така? Госпожо председател, с право казвате, че тези отделни петиции тази отделна петиция на господин Лели да бъде затворена, но другите въпроси оставят отворени. Значи, ако колегите са съгласни, ние а, бихме искали да изчакаме получаването на отговор. В противен случай ам, буксуваме на място, без да намираме някакво решение. Аз съм съгласен с това. вече имаме една инициатива, която е започнала, трябва да изчакаме резултата преди да я закрием. Става дума, че нямаме достатъчна информация, трябва да получим информация от италянското председателство и едва тогава да решим дали да закрием петицията. Госпожа Ваниел? Да, е, изцяло се съгласявам с казаното от преждеговорившата. Защото това е процедура, която ще засегне работата на и други комисии. въпросът трябва да бъде обсъден на заседание на координаторите. Така че аз бих се придържала към съществуващата процедура. Ако няма промена в процедурата, мисля, че, ако ще има промена в процедурата, мисля, че това първо трябва да бъде обсъдено. Какво се опитвам да кажа? Имаме голям брой петиции по точно същия въпрос, е, е, с които ще трябва да се занимаваме в бъдеще, така че няма смисъл да ги държим всичките отворени. Ако настоявате, може да ги оставим отворени. Помислите, че трябва пак да ги включим в дневния ред? Всички е, бяхме поканили е, редица хора, но, но те не дойдоха на нашето заседание. Питър, имаш предложение или? Разбирам положението, госпожо председател, но а, бих казал петици достанат отворени, но а, това не означава, че трябва отново да ги разглеждаме в комисията. Можем да видим кои петиции да, могат да бъдат затворени а, но това, че ще бъдат оставени отворени, не означава автоматично, че ние трябва да ги обсъждаме отново. Това зависи, разбира се, от координаторите и от бюрото, кои петиции ще бъдат обсъждани. Да, от една страна разбирам председателката, че иска някои петиции да бъдат затворени, но от друга страна разбирам разбирам и желанието да бъдат оставени отворени. Затова предлагам компромисно решение. Дори да бъдат оставени отворени, това не значи, че трябва да а, бъдат обсъждани отново. Не искам а, да стигаме до там, че да затваряме едни петиции по-бързо, отколкото други, така проблемът няма да се реши. Значи, нека да останат отворени, но това не значи, че трябва да ги обсъждаме. Комишуна. Имаме информация от комисията. Обсъждали сме въпроса. Вносителите на петициите бяха поканени. Ако искате да оставим петициите отворени, то тогава няма никога да можем да затворим нито една от стотиците петиции, които чакат отворени. Затова смятам, че оставянето на тези петиции отворени не е а, уместно. Защото знам, че има стотици такива, които чакат решение. Ако искате, можем да ги оставим отворени и след това да се върнем към въпроса, вече след като знаеме какво е становището на Либе и на други парламентарни комисии, при по-нататъчни председателства, но мисля, че ще се влачат след нас тези петиции, ако ги оставим отворени, още дълго време, но аз не го препоръчвам, защото знам какъв огромен брой петиции е, чакат е, да бъдат е, решени. при двустранни разговори хората ми казват, дайте да закрием колкото може повече петиции, а когато се опитваме да го направим тук в тази комисия, веднага възникват възражения. Добре, в такъв случай ще направим това. Е, е, е, минаваме към точка 9. Имаме дълъг списък от петиции. Има и видео, което трябва да гледаме от господин Идел Мартин. Той е тук. Okej, okay. så titta, titta på skärmen så kommer en film alldeles strax.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 е така. Нямаше, нямаше превод на този филм, но това е защото качеството на звука не е достатъчно добро, а текстът беше даден в последният момент. Ето, вносителят е тук. Добре дошъл. Имате думата, господине. Много благодаря, госпожо, госпожо председател. Благодаря. Дами и господа, благодаря, че ни дадахте възможност да говорим по този важен въпрос. Въпрос важен не само за Канарските острови, но и за цяла Испания. Става дума за много важен глобален световен проблем. Защото става дума за демокрацията – за ключов въпрос за обществото и за жителите на Канарските острови. През 2004 година, 2014 година имаше отново протести, както преди протести, срещу проучвателни проекти за търсене на нефт. А през юли тази година, само една седмица след оценката на въздействието върху околната среда, опубликувана от Испанското правителство, 20 000 души излезаха на улиците на Канарските острови и много ясно заявиха своята позиция. Парламентът също е заявявал своята позиция по редица поводи, като е изразявал одобрение на а, решенията за замразяване на проучвателната дейност и търсенето на нефт в бреговете на Канарските острови. Властите в Канарските острови и особено онези очакват много активно в тази дискусия. Научната общност също зае много ясна позиция, че има опасност от вредни последици от подобна дейност. Това е, е въпрос, който не се отнася само до Испания. Това е въпрос, който е, е засяга една от най-важните части на Атлантическия океан по отношение на биоразнообразието и морските ресурси. Затова ние бихме искали да ви предоставим допълнителна информация. Канарските острови на 4000 км отдалечени от Брюксел са много важна туристическа дестинация. 12, мили, 12 милиона посетители са, са ги посетили миналата година. Хората посещават историческите паметници в Канарските острови. А на, последното население на островите е 2 милиона. А туристите, както вече казах, са 12 милиона, госпожо председател. Дами и господа, не трябва да забравяме, че имаме 4 национални парка на Канарските острови. Големи части от територията на природните паркове на Испания са на, на Канарските острови. повече от 20% от територията на островите по някакъв начин попада в защитени зони. Има редица природни резервати и специално защитени зони, чиято цел е да защитат застрашени видове. Има части от островите обявени за от ЮНЕСКО за част от световното наследство. Очевидно, политиката в областта на опазването на околната среда има значение не само за природата, но и е, има отношение към демокрацията, защото не се уважават решението на институциите. Не става дума само за живота на жителите на Канарските острови. Защото жителите на градските острови са доволни да живеят там, където са се родили, но тук става дума за, преди всичко за международна солидарност. На Балярските острови също, в Мадрид, в Валенция, в Беопал, в Севиля, в Лондон, Париж, Берлин, в Нью Йорк хората протестират по улиците. И ние с радост установяваме, че този проект който се прокарва настойчиво от сегашното правителство, очевидно ще разруши природната среда в нашите острови. Това е един план, излюпен през 90-те години. И същата фирма вече е нанесла щети на околната седа и другаде в Амазония, Боливия и, и на други места по света. Става дума за, сега за околна среда, която е много ясно видима и не може да се скрие щетата, която ще й бъде нанесена. Вредата, която ще й бъде нанесена. Затова призовавам Комисията по петиции и Европейския парламент да се вслуша в гласа на гражданите и в власт, на властите, в гласа на гражданите, гласа на властите на Канарските острови, за да се предотврати тази дейност. Сега малко допълнителна информация, поступила от януари миналата година насам. Както чухме от представители на Европейската комисия през януари, като че ли комисията се опитва да пренебрегне този въпрос. Още тогава стана ясно, че има нарушение на законодателството за водите а, и на други, с други актове от общностното законодателство, които са нарушени. Спазването на тези закони е от абсолютно решаващо значение. Агенцията по околната среда внесе един първоначален а, текст, който бе разгледан о агенциите а, по устойчивото развитие. Беше а, разработен а, документ, който беше внесен през юни 2013 година. С, а, бяха отделени само 40 дни за един много сложен овоз. Много сложна оценка на въздействие върху околната среда. През юни 2013 година, само за 40 дни трябваше да се обработи получената информация и да се направи оценката. Това беше абсолютно невероятно. А, а, а предполага се, че комисията е, работи в интерес на всички. Както казах, процесът започна през август 2013 година. Госпожо председател, ние сме пет вносители на петиции и беше ми казано, че аз мога да разполагам с времето, с което биха разполагали, бих разполагал всеки от тези пет вносители. А, така ми бе съобщено от секретарята. А, правилно ли разбирам? А, и, и беше публикувана информацията, беше оповестена процедурата за конфронтации. През февруари 2014 година Агенцията по околната среда поиска да се направи нова оценка на околната среда. Не бяха обаче привлечени останалите заинтересовани институции. Просто комисията не разполага с необходимата информация, за да направи ОВОз, за да се направи ОВОз, относно ОВОза. Агенцията по околната среда поиска да бъде представени 37 документа. Европейската комисия обаче не знае това, защото испанските власти не са я осведомили. Има списък от документи, които трябва да бъдат представени и които не са представени. без да се организира публично изслушване или публична консултация, бе прият резултатът от оценката на окол... въздействието на околната среда. И който беше прието на 16 март. Дами и господа, необходимо да се знае, че източното крайбрежие на Канарските острови е една от най-богатите, най-богатите райони в Атлантическият океан. Има много видове, за които това е единственият хабитат. И много важно е да се помня, че през 2009 година Европейската комисия призова испанските власти да създадат резерва там и наистина през 2009 година а, беше започнат проекта Интермаре за създаване на нови морски резервати а, в а, тези райони. През 2011 когато е, е, беше предоставена информация от Океанографския институт в Испания и бе посочено, че разнообразието в тази част е, на океана е толкова голямо, че абсолютно трябва да бъде защитено. Едва през март 2012 година бе прието съответното решение в този смисъл. Тогавашното правителство обаче просто пренебрегна това решение, все едно, че никога не го е имало. Беше прието указ за одобряване на дейност за търсене на нефт. И то в защитена зона, дами и господа. Вие сега ще имате възможност да видите едно видео представене, което ще ви даде допълнителна информация за това, за което става дума. Но, госпожо председател, искам да подчертая следното. Положението е абсолютно непоносимо, нетърпимо. Не можем да се примириме с начина по който се разрешават дейности за търсене на нефт в този район. Целият процес на потъпкване на общите интереси не може да бъде в никакъв случай толериран, затова искаме, настояваме Европейския парламент да не пренебрегва този въпрос и нещо друго. господин Канети, който а, а, а, а се отговаря, отговаря за околната среда, очевидно не е годен за този портфейл. Защото той има също интереси в, в, в, в търсенето на петрол в този район край Каналските острови. Значи не е годен да изпълнява работата си в такъв случай. А, а, призоваваме а, а, комисията, а, а, председателката. Тук не сме да обсъждаме а, качествата на кандидат-комисарите. А, тук сме а, дошли за да обсъдим вашата петиция, господине. Той определено а, е част от този процес, така че не можем да си затваряме очите за това. Председателката, моля ви да преключите, защото има и други оратори, които искат да се изкажат в моя списък. Извинение, казва вносителят на петицията, веднага ще приключа. Исках само да привлека вниманието ви към важността на този въпрос и да призова комисията да преразгледа тези а, разрешения, да проведе независим анализ, да направи така, че да се спазва правото на Съюза и да се накажат цитираните нарушения. И докато чакаме нови данни, нови научни данни, нека да се престановят започнатите дейности. Трябва да направим така, че да става въпрос за нещо, което не се а, продължава. Следва Наташа Гияр, видео, което ако не се лъже е с превод, нека продължим към него. С него. Hello, my name is Natasha Aguilar and I work in the International Campus of Excellence of the... Казвам се Наташа Агиар и работя в а, Международния а, корпус в Канарските острови, е, свързан с китовете от 2006 година и има дейност от 30 години сам. Много е богат много е богато разнообразието, над 7000 вида и са много важни чистите води за оцеляването. Една от основните области, която се нарича, е, в момента се обявява за Защитена е на изток от Фуертевентура и Ланцероте и това е на 11 км само от местата, на които се извършват сундажи за проектите на Репсол. Виждате колко са близо сеизмичните средства и тази част е разширена през 2011 година, включва тази буферна зона, която се препокрива с сондажните зони и в момента се намалява и не знаем дали за това, това се дължи на проекта. Тази област е много а, богата, има корали, корални рифове и те са защитени според директивата за, за местообитанията и а, също така има видове, като например костенурката карета, която е в критично положение и а, също така е много важна а, а, тази област за различни видове китове, а, клюномоцунести китове и кашалоти. А, в приложение 2 от директивата за местообитанията, както и по отношение на Канарските острови, са много важни, тъй като това е едно от малкото им е, местообитание. Ето защо има много сериозни проблеми с Репсол. На първо място акустичното въздействие от една страна на сейзмичните дейности, от друга страна на сондажните дейности. Използват се много а, сериозни а, а, вещества, които а, се разпространяват на много сериозна територия от 5 до 90 км знаете колко е важно акустичното влияние върху кашалотите и тук имаме нива на звук, които са същите на 2 и на 20 км, което се дължи на това съчетаване на акустичните вълни. Също така химичната токсичност е много важен елемент. Само 500 метра около а, местата на сондажната дейност се разглеждат в оценката на въздействието, а всъщност става въпрос между 5 и 90 км. Това е много важно, защото всичко това има много сериозно въздействие върху безгръбначните ларви, които са важни при развитието на всички тези видове. Третата основна грешка е подценяването на потенциала и риска и въздействието на евентуалния инцидент, който може да се случи в Deepwater Horizon, където е мястото на судажната дейност. Имаше много сериозна част от въглеводороди, които се раз разпространиха в цялата област около Канарските острови и това се случва през цялата година. Също така в декларацията на оценката на въздействието от страна на Министерството в Испания вече се казва, че става въпрос за територия от потенциален разлив. Но въпреки това виждате, че Репсол покриват една много по-широка част като модел и замърсяването ще се разпространи в голяма част на архипелага. И също така много години наред сред фауната и делфините ще, делфините ще има въздействие от едно, един такъв разлив, както и в това, което се случи в Мексиканския залив. Ние не искаме това да се случи в Канарските острови. Ето защо ви призоваваме да разследвате случая и ви благодарим за изслушването. You know, uh, we are a little bit under time restraint, so I'd like to give the floor. Ограничени сме с времето, затова давам думата директно на комисията Данио Фернандес Гомес. Ah, Muchas gracias, señora presidenta. Eh, quería precisar, eh, en primer lugar, que comparezco ante esta comisión en representación. На първо място, нека бъде ясно, че съм тук а, като представител на Генерална дирекция околна среда. Така че ще се огранича в изказването си а, в а, проучването направено от Генерална дирекция а, околна среда и доколко а, там се спазват а, правилата в Канарските острови. Дам думата на колегата, който ще, а, даже, а, ще разкаже за заключенията от техните проучвания. По-рано Мисията ви бе информирана, че след получаването на различни петиции и жалби, комисията започна проучване в един пилотен проект, където се опитахме да уточним дали общностното екологично законодателство се спазва от испанските власти или не. Ние също така казахме на Комисията по петициите, че веднъж, а, щом а, се събере информацията, поискана от испанските власти, ще анализираме заедно с всички други данни, с които разполагаме. А, всъщност ние а, стигнахме до заключението, че няма нарушение на общностното законодателство. С оглед на това, че процесът тогава преминаваше през оценка на въздействието и нямаше каквито и да било разрешителни все още издадени до този момент. Комисията от тогава насам получи информация, че е завършена оценката на въздействието и е издадено разрешителното за дейността. Това не означава, че нашите заключения трябва да бъдат а, коригирани, но все пак ние искахме да ви кажем, че сме получили още жалби и а, оплаквания, които проистичат от които проистичат редица въпроси, подобни от тези, споменати от носителите на петициите тази сутрин. Оплакванията и жалбите се разглеждат в момента от комисията. За съжаление обаче не мога да споделя а, какви са заключенията ни, тъй като все още не сме стигнали до тях. Когато завършим анализа, разбира се, комисията ще се свържи с а, жалбоподателите и с вашата комисия, разбира се, госпожо председател. Благодаря ви за вниманието господин Лигман от Генерална дирекция енергетика. Добър ден, госпожо председател. Аз съм представител на ГД Енергетика. Последно време получихме редица оплаквания, свързани с Е, евентуално нарушаване на разпоредбите на законодателния акт от 1974 година, 9422 е неговия номер. Казва се, че се предоставят лицензии, като процедурата е дискриминираща, тъй като в крайна сметка предприятия от цяла Европа имат е, достъп до такъв вид процедури критериите преди това не са ам, били неутрални и обективни. Свързахме се с испанските органи и вследствие на нашето а, проучване стана ясно, че няма доказателства за нарушаване на разпоредбите на директивата. Вследствие на което а, ние решихме, че тези оплаквания могат да бъдат щетени за приключени. Добре, сега с удоволствие ще дам думата на колегите по този въпрос. На първо място господин Лопес Агияр. Благодаря, госпожо председател. Аз съм тук от името на групата на социалистите и изразявам а, своята подкрепа за петицията, която изслушахме тази сутрин. Нашата комисия представлява гражданското общество, гражданите на Европа, НПО-тата и хората, които участват в въпросите, свързани с Европейския съюз. И от 21 януари подкрепяме вносителите на петицията, зелените екологични организации, гражданите, които се мобилизираха за да защитят тази изключително важна а, зона не става въпрос само за дейностите по изличане на нефт от 92-а насам. Това беше споменато днес сутринта за дейностите от 92-а насам, защото този аспект от европейското законодателство, защитата на фауната в тази високо чувствителна а, зона е много а, важна. Най-много китове и кото, китоподобни има тук над 30 вида, именно в тази зона. Най-различни видове кашалоти, а, китове от 82 два вида китове и китоподобни, 30 се намират в Канарските, около Канарските острови. Това са много важни а, видове за фауната на планетата Земя. И а, имаме научни съвети, а, изследвания а, от университета в Лагона и там съвсем ясно се казва, че докладите, които сме получили до момента, подценяват акустичното замърсяване и евентуалната сейзмична дейност, които винаги се свързват с сондажната дейност за а, петрол. Много е важен риска а, и за химичните съставки, а, вероятността от разливи и евентуално какъв ефект биха имали те. Много добре си спомняме много сериозни инциденти напоследък. Deepwater Horizon през 2010 година в залива в Мексико. Това е една, едно черно петно в историята на а, човечеството заради ужасяващия ефект, който а, произведе върху око, околната среда и индивидуалните човешки същества и тяхното здраве. Чухме е, тук обвинения за това, че не става въпрос за съотносимост е, и че не е подходящо. А, е, наистина, испанския министър, който именно се занимава с тези петролни компании, беше намесен. Освен това имаше изслушване с а, предложения комисар, който говореше за а, иерархията на докладите, които са получили от Испанската администрация и подчинеността им а, на корпоративната стратегия на Репсо. Ако разгледате времевата линия, ще видите ясно от 2011 е измислено това преди изобщо да се разреши на Репсо да извършва каквато и да било дейност. Вече се е работило за областите, в които ще се а, сундира за петрол и а, са били очертани и са правени вече изследвания, намалявани са през изследванията и подценявани умишлено за акустичния ефект. 2013 вече се споменава това в документи на Испанското министерство, така че да се подцени въздействието върху делфините, върху костенурките, които са изключително важни за плажовете на Канарските острови. Така че периметърът, който се пред, е, препоръчва от екологичното министерство, се намалява и Репсол налага своя периметър. Така че не говорим и заобщо за липса на прозрачност, говорим за една ясна подчиненост, само че на правителството и на властите, които са подчинени на Репсол и Ланзароте, една друга част на Канарските острови същото се слушва там. И сега това, от което се нуждаем е комисията да остави петицията отворена и да подкрепи искането на вносителите да бъдат приети заедно с техните доклади и ние като социалисти подкрепяме това да се остави отворена тази петиция и да се пре прати доклада а, на комисията. А, председателката искаше ми се да направя това, което вие направихте с мен, обаче се въздържах. Сега с удоволствие давам думата на а, госпожа Ривасо. Моля ви, не се изказвате толкова дълго, колкото предишния оратор. Merci, je vais essayer d'être plus brève. Благодаря, ще се опитам да бъда по-кратка, за да ви дам известна надежда имахме същия проблем в острови в Средиземноморието, но така се мобилизира местното население, че не се даде решение. Ето защо виждаме тук, че има сериозна мобилизация на всички действащи лица и това може да попречи на властите да дадат съответното решение. Разрешение. Виждам документите и се обръщам към генерална дирекция околна среда. Ама, наистина, що за изказване беше това? Ако вие сте генерална дирекция околна среда и вие не защитавате току-що изказаната петиция, то кой може да го направи? Има ни власти, които са дали а, това разрешение. Ако вие не се грижите за спазването на директивата за местообитанията, кой да го направи? Виждате каква е същността на проблема а, и а, един от аспектите с него с въглеводородите. Но има и много други неща, които могат да се поискат и, например, комисията може да направи едно изследване на Рапсол, което да не е само за 14 дни преди да се даде разрешението. Може би трябва да поискате ново изследване, нова оценка на въздействието, която обхваща целият проблем. Ако вие не поискате това изследване, кой да го направи? А, иначе с господин Каниете ще се озовем тук. Той е бил у министър на а, околната среда, който е участвал в даването на това разрешително и е свързан с цяла тази а, история. Има конфликт на интереси, има връзки с компаниите за добив на а, петрол. За това наистина искам да се обърна към вас, а, генерална дирекция околна среда. Не е ли той този, който е казал, нека да се разреши, а, нека да се разшири този а, параметр? И какво могат да направят европейските граждани? Наистина, проведоха се европейски избори и те чакат да бъдат защитени, както в Канарските острови, така в Испания, така и в Польша. И ако ние не го искаме, кой? А, това е нашата цел тук в Комисията за петициите. А, информация искана не се предоставя. Защита на околната среда се иска. Какво се прави по това? Знаете, че има а, разлив. Това насякъде се е вклю... а, случва в а, света. И какво е въздействието върху, поли... а, върху околната среда, върху туризма? изключително трагично. Това няма да се отрази само на Испания, това ще се отрази навсякъде и във Франция, ако има подобен разлив. И тук смятам, че е, определено се намираме в една европейска област и в заключение искам да се обърна към комисията да и изиска още едно а, изследване, което обхваща всички елементи, които липсват в първоначалното а, направено а, проучване за оценката на въздействието и след това да види кои а, от директивите се спазват и кое не. И вие, ако не го направите като комисия, това няма а, да гласуват а, а, някаква част от обществото за Националния фронт и за крайно десните. Цялото общество ще гласува за тях за да може а, да престанем с това а, защитаване на, на тесните интересни корпорациите. И накрая, а, на края на 2015 се предвижда а, реш разрешение, разрешително отново. Пак говорим за възнобивяеми източници и така нататък. А пък Лансероте и Канарските острови са чудесно място за възобновяеми източници. Защо допускаме подобно нещо? Смятам, че трябва да бъдем по-взискателни. Преди да дам думата на останалите, казвам, че затваряме списъка с ораторите госпожа Валина, Бониса Байос, Себаста и господин Марто е последният. Благодаря. Много неща вече бяха казани, за това ще съм кратка. По принцип всичко беше казано, ако трябва да съм честна. Искам да благодаря на вносителите на петицията и на жителите на Канарските острови. Те наистина са много обезпокоени от този проект и какво ще е неговото въздействие върху околната среда. Спешно трябва да се провери ам, спазването на някои от директивите Става въпрос директивата за местообитанията и директивата за ОВОз. Ам, в тези директиви не са обхванати всички проблеми, които могат да възникват следствие на ам, сундажите за нефт. Обществото също трябва да има достъп до информацията, свързана с околната среда. е, например, Фуерта Вентура – могат да останат без питейна вода. Повече а, хиляди а, хора живеят на тези острови. Беше засегнат и риболова. Как трябва да се подходи към този отрасъл? и също безпокойство ам, поражда факта, че и кандидат-комисарът е бил бивш министр на околната среда, имал връзки с ам, нефтодобивната промишленост. не трябва да се позоваваме само на докладите на правителството, ами да вземем предвид и научните доклади. Благодаря. Бодъл Себайос има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря испански. Не съм е, чела ОВОз, но съм чел специално по този въпрос, но съм чела други подобни оценки, свързани с Канарските острови. Има редица пропуски, трябва да кажа. Аз четох само обобщението на тази оценка на въздействието върху околната среда и има пропуски дори и там. Добре е комисията да хвърли едно око на доклада. Съществува протокол а, към съответната ОВОС. ексклюзивните зони трябва да бъдат определени от експерти. Това обаче не е направено. Това е само един от съществуващите проблеми. Не става тук въпрос само за овоз. Ами, а, освен това, докладът не е изготвен и от научни работници, ами е изготвен от тези, които са заинтересовани от въпросните сондажи. Как стои въпросът с гражданите обаче, които живеят на Канарските острови? Ами те се противопоставят на този и други а, грандиозни проекти, които трябва да бъдат а, изпълнени на островите. Хората излизат по улиците и демонстрират срещу тези проекти. Не само жителите на Канарските острови излизат на улицата, за да демонстрират. Има и други, които го правят. Очевидно е, че има конфликт на интереси. Говорих с председателя на парламента на Канарските острови. Работила съм с различни представители, за да работя за това сондажите да бъдат преустановени. както почвата, така и ам, бреговете а, са основните източници на препитание на местното население. Какво ще стане с тях? Въобще нищо не се каза по този въпрос. Съгласна съм с казаното от Агилар. Ние трябва да подкрепим а, тази петиция. Петицията трябва да бъде подкрепена, дискусията трябва да се води и за напред. Комисията непременно трябва да ам, разгледа и документите, изготвени от научните работници. Ам, още нещо, което е важно. Комисията не трябва само да отправя запитване към правителството в Мадрид те трябва да отидат а, до Канарските острови да говорят с местното население, защото хората там виждат какво се случва по техните брегове. А, подкрепям изцяло тази петиция и всички останали, които са по тази тема. Искам да попитам комисията – дали сте били вече на Канарските острови, говорили ли сте с хората на място или само сте ходили до Мадрид? Ако сте били само в Мадрид, бих ви подканила да отидете и до Канарските острови, за да говорите и с местното население. Благодаря, господин Паса. Искам да кажа, че това не е проблем на Испания или на Канарските острови. Това е европейски проблем. Тази петиция е породена поради бездействието на испанското правителство. Има нормативни актове на Европейския съюз, които се считат за най-доброто законодателство на световно ниво. Тази петиция включва в себе си искане за чиста енергетика, която включва и възобновяемите източници на енергия. Както вече е казано, бившият министр на околната среда е, е имал лични интереси, защото е бил акционер в две от нефтените компании. Има и а, други сондажи, които са предвидени да се извършват и на други места места в Канарските острови и извън а, тях. Има а, предвидени сондажи за друг остров, в който ам, има много а, редки птици. I think not. And I think that the, the reaction of the Society of Canary Island give us a big opportunity to react. Um, трябва обществото да реагира срещу тези проблеми. Европа трябва да чуе гласа на жителите от Канарските острови, защото а, този проблем засяга бъдещето на всички европейци. Сега има проблем в Канарските острови, но в бъдеще ще има подобни проблеми навсякъде в Европа. Благодаря ви. Thank you very much. And the last speaker on my list is Mr. Matoif. Господин Мартив е следващият оратор. Моля ви, не се простирайте надълго и на широко. Аз не съм бил председател на Либе, аз съм бил председател на Комисията по рибно стопанство. Искам да приветствам още веднъж вносителите на петицията. Не, за първи път те са тук, те винаги са добре дошли тук сред нас. Искам а, да ви напомня защо сме тук и каква е задачата на тази комисия. Тази комисия трябва да оказва съдействие и особено в този случай, когато става въпроса за неправомерно даване на разрешително за извършване на сондажи за търсене на въглеводороди. Има други а, места, на които тези теми също могат да бъдат обсъдени. А, много обвинения бяха отправени тук. Има, разбира се, а, повод за безпокойство от извършените нарушения – но не искам сега да се спирам и на несправедливите обвинения, които бяха отправени. Хората се свършили работа. Комисията се свършила работа през декември 2012 година и през 2013 през декември се свършила работата. Има отговор от комисарят Поточник през 2014 година като той казва, че оценката на въздействието е извършена в съответствие с директивата за извършването на ОВОз на 29 септември през 2014 година е ам, ам, даден този отговор от страна на комисията. Европейската комисия заключва следното. След задълбочен анализ става ясно, че няма доказателства за нарушаване на европейското законодателство, затова случаят е приключен. Това е, е потвърдено от две генерални дирекции в Европейската комисия и Върховния съд в Испания е потвърдил същата позиция. И има решение на съда, което е ясно и което отхвърля отделните ам, искове. Няма нови аргументи, които да бъдат изведени на преден план. Ясно е, въпросът е много важен за обществото и за отделните сектори и а, хората от двете страни а, на бариерата а, бият камбаната. А, нека да ви кажа нещо и за правителството. Канарските а, острови се управлява от коалиция от а, социалисти и от а, и от други а, партии. Коалиционните партньори казват, че а, повече се замърсява околната среда от туризма, отколкото от други дейности. О, това е говорителят а, на Министерството по околната среда ам, на Канарските острови. Ам, търсенето на нефт покрай Канарските острови ще е от полза за всички граждани. и, да, и а, нефтените компании са възпрепятствани да извършват своите съвсем а, регламентирани и законосъобразни дейности парламентът, господин Рига, Господин Рига, бивш управник на Канарските острови, казва, че няма страна в света, която, когато има възможност да добива нефт, да отхвърля тази възможност. И Канарските острови няма да е част от света, която ще е против такъв вид възможност. Може да изберете кое ви ам, отърва повече, кой вариант. Относно петициите, има доста ам, неверни твърдения, когато говорим за разстоянията. Измерванията не са точни. Говорим за разстояние повече от 16 tercero en caso del contingente del resultado del anterior. Se habla también de las От 16 говори се за дълбочината на различни елементи. За всеки въпрос е, е даден отговор. Няма нищо ново тук. И всъщност е, има всякакви твърдения свързани с това, че е, не са извършени публични консултации в рамките на тези 14 дни. Чули сме коментари от хора, които не са чели въобще овоз, но ако прочетете оценката, ще видите, че тя казва, че тя е изготвена по надлежния начин. Всички аспекти са взети предвид. Така че не съм съгласен с предложението петицията да бъде оставена отворена. Относно вносителите на петицията, трябва да кажа, че тази, че нашата комисия има ясна цел. Ние не трябва да пораждаме нови надежди у хората. Ясно е за какво става въпрос тук. Няма нужда да продължаваме да се занимаваме с този въпрос, защото е безцелно. И така. Е, в зависимост от това, коя страна изслушваме, е, нещата звучат по съвсем различен начин. Е, не трябва да поставим под въпрос работата на професионалистите в Европейската комисия, които са се занимали надълго и на широко с тази а, тема и са разследвали случая. Още един аргумент, който беше изложен и който ни дава а, Повод да затворим тази петиция е защото има и ясно решение на съда. Съдът е постановил какво е неговото решение. Няма, но и ако е нужно, ние можем да обсъдим този въпрос още веднъж. Не можем да приемем, че някои хора искат тази петиция да бъде оставена отворена. That was the last remark. A lot of colleagues много колеги поискаха думата по този въпрос, но абсолютно невъзможно е да давам думата на който и да е в този момент. Вече сме с 20 минути закъснели. Какво предлагам? Sorry, Margareta, are you again asking for the floor? No? no, no, no. Okay, the interpreters have been extremely patient. Бяха извънредно търпеливи преводачите с нас. Благодаря им от сърце. разбира се, би било хубаво да дадем думата пак на, пет, на вносителя на петицията и на комисията, но нямаме време да направим това. Това, което трябва да направим, е, предложението е да се а, а, остави петицията отворена. Така ли да направим? Не, казах тъкмо обратното, да затворим петицията. И ако възникне нова информация, едва тогава може да я отворим на ново. Yeah, exactly. I wanted to say exactly the opposite. You, you proposed that we close the petition and all the other colleagues are saying keep... Е, вие казвате да затворим петицията, всички останали казвате да я оставим отворена. Ние като комисия по петиции може да изпратиме тази петиция на Комисията по околната среда, а също и на Комисията, да им изпратиме новите научни изследвания, за които стана дума, и да помолим Комисията да разшири обективно своите проучвания, за да установи дали има още нещо, което може да бъде извлечено от материала, с който се разполага. А също така, а, а, а, дали да може да се направи оценка на новите научни доклади, които са ни представени. Е, мисля, че това е становището, мнението на повечето от членовете на тази комисия. Значи имаме две предложения. Да заткрием кутицията или да я оставим отворена, но повечето от двата искат да я оставим отворена. Госпожо председател, съгласен съм, съгласен съм с вас да се изпратят нови доклади, но тези доклади трябва да бъдат изпратени колкото може по-бързо, не в последният момент те трябва да бъдат представени на комисията, за да може тя да ги разгледа. Напълно сме съгласни. And scientific reports must be taken into deep consideration. Thank you very much and thank you for bearing with me, sick and all as I am today.